Президента Бухари, президент на Федерална република Нигерия. Уважаеми господин е, президент е, Бухари, уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, Добре е дошъл на президента на Нигерия в Европейския парламент. Господин Бухари беше е, избран преди около година, през март 2015 година, по време е, на мирни и честни избори. Тогава той предложи една всеобхватна програма за реформи, обеща да се бори с корупцията, да направи инвестиции в економиката, но най-вече той е твърдо решен да поведе борба срещу тероризма. Както знаем, в Нигерия а, групировката Боко Харам е, извършва жестоки нападения, е, включително и през последния уикенд, е, след, което, след които 85 души загубиха живота си. Искаме да изразим нашата солидарност с Нигерия в това отношение. Европейския съюз и Европейския парламент подкрепят борбата на президента Бухари срещу тероризма. Също е така подкрепяме и реформите в страната. Готови сме, господин президент, ние от Европейския парламент да подпомогнем инвестициите в нигерийската а, економика. От мое име и от името на членовете на парламента още веднъж ви приветствам с добре дошли и ви давам думата да направите обращение. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, господин Мартин Шулц, уважаеми заместник председатели на Европейския парламент, уважаеми дами и господа депутати, дами и господа. Позволете ми да изразя своята благодарност към председателя на Европейския парламент, господин Мартин Шулц, който ме покани на това пленарно заседание на тази институция, част от законодателната власт в Европейския съюз. За мен това е чест. Много е важно за мен да представя пред европейските лидери и европейските депутати, както и пред е, добрите хора в Европа, добрата воля на своите граждани. Нигерийския народ високо цени материалната и финансова помощ от Европейския съюз, която идва за подкрепа за провеждане на правомерни избори и за институционализиране на демократични норми в Европа, в Нигерия. Както и друг път Европейския съюз и сега подкрепи независимата национална избирателна комисия. И благодарение на това се проведоха избори, които бяха приветствани по целия свят. Нигерийците са благодарни за приноса на Европа за честни и справедливи избори в нашата страна. И резултатите вече са видими. Аз съм един от резултатите на европейските инвестиции за демократизация на Нигерия. Настоящото управление на Нигерия е избрано демократично чрез гласуване от хората в Нигерия. Господин председател, дами и господа, депутати, дами и господа, демокрацията дойде в Нигерия и тя ще се задържи. И съвсем скоро по-скоро, отколкото сме си представили, може би, Нигерия ще може да бъде е, включена в броя на най-стабилните, силни и жизнени демокрации в Африка. Има сътресения, но на, е, те могат да бъдат овладени благодарение на механизмите на демокрацията. Резултатите, е, събитията преди общите избори в Нигерия показаха, че страната е в тежко положение. Гняв, обиди, заплахи, насилие срещу гласоподавателите, имащо за цел да ги принуди да гласуват подкрепа на статуквото, поставиха под въпрос стабилността на Нигерия. Драматичните събития в Националната предварителна комисия бяха резултат на отчаяните усилия на агентите на статуквото да задържат своята хватка върху природните ресурси на страната, които да използват за собствени интереси. професорът Арихо Джега, председател на независимата национална комисия за изборите, подходи по мъдър и търпелив начин и трябва да сме благодарни на Господ, че Нигерия преживя тези тежки моменти и оцеля. Както съм казвал и на други места, бившият президент на Нигерия, Гудлак Ебеле Джонатан, заслужава похвала, защото за първи път в историята на Нигерия настоящ президент и настоящ кандидат президент признава избор на признава, че е загубил изборите, независимо от натиска върху него. Уважаеми дами и господа депутати, за нас е много ценна връзката между Нигерия и Европейския съюз. Европейския съюз е най-важният партньор за развитие на Нигерия това е стълб на подкрепа за консолидация на демокрацията и за економическо развитие на страната. Господин председател, в Африка си даваме сметка, че основните въпроси, по които работите тук, са свързани с управлението на просперитета и с конкуренцията. Нашите проблеми обаче са бедността, болестите, технологичната изостаналост и можете да си представите съвсем лесно до какви а, е, тежки проблеми се стига поради това. Вътрешни междуособици, бежанци, трафик на наркотици, трафик на хора. Хаосът не е съсед, който, а, е, на когото, а, е, който и да било се радва. Затова е от общ интерес за всички нас да си сътрудничим за справяне с тези сериозни проблеми в Африка. Господин председател, много се радвам, че вече провеждаме редовно годишния политически диалог Нигерия-Европейски съюз, който има за цел да засили сътрудничеството възоснова на споделени ценности и интереси, особено в областта на мира, сигурността, демокрацията и доброто управление. Чрез този форум ще имаме възможност да продължим редовно да обменяме своите гледни точки по важни регионални, континентални и световни въпроси, за да работим по постигане на обща позиция. За нас е много важно да задълбочим политическия диалог и сътрудничеството между Европейския съюз и Нигерия и да вървим заедно напред. И ние, и вие вярваме в мира и сигурността, в зачитането на правата на човека, в демокрацията, в доброто управление, в равнопоставеността и в толерантността, като начини да се върви напред към проспериращи силни общества. Освен това, в контекста на отношенията Европейския съюз Нигерия, искам да подчертая, че Европейския съюз – сериозно осъди дейността на екстремистски групи, включително и Боко Харам в Нигерия, както и в цяла Западна Африка. Европейския съюз отбеляза и приветства развитието на национална стратегия за борба срещу тероризма в Нигерия, както и измененията към закона за борба срещу тероризма, които показват ангажимента на правителството да намери постоянни решения на заплахите от страна на Бохо Харам. Нигерия високо цени сътрудничеството на Европейския съюз, особено що се отнася до техническата подкрепа, изграждане на капацитета на службите за сигурност и предоставяне на помощ за развитие. Обновихме правилата за действие в борба срещу тероризма и обръщаме особено внимание на третирането на заловени терористи, на гражданите засегнати от конфликтите и на охраняването на собствеността. Нашата цел е да се използват минимално количество сила в борбата срещу тероризма. И във връзка с това искам да използвам тази възможност да благодаря на отделни европейски държави членки за тяхната помощ, за успеха на, за успехите постигани от нигерийската армия срещу Боко Харам. Много европейски държави дадоха подкрепа в усилията ни за спасяване на отвлечените ученички от Чипук. И може би ще ви е интересно да разберете, че наскоро се срещнах с родителите на тези момичета и ги уверих, че правителството няма да се откаже, докато момичетата не бъдат спасени. И потвърждавам това и тук since my assumption of office in May last year. Стъпих в длъжност през май миналата година и от тогава до сега успяхме да реорганизираме нигерийската армия и да я а, позиционираме така, че да може решително да действа срещу Боко Харам. Имаше територии, контролирани от Боко Харам, Адамала, Борно, е, и Йове са е, щати засегнати от е, такъв контрол в северо Нигерия, но нашата армия успя да ги върне. Федералното правителство работи по изграждането, ре, по реконструирането на училища, болници и други важни елементи от инфраструктурата, които бяха разрушени от бягащите терористи. Боко Харам вече атакува а, меки а, цели, пазари, джамии, църкви, използвайки невинно изглеждащи малолетни деца за детонация на експлозивни устройства и трябва да изразя своите сериозни безпокойства във връзка с положението в южната част на Либия. И вече е стратегически момент да се бомбардира там заради Африка и заради Европа. Трябва да намерим решение на случващото се в Южна Либия, да намерим решително решение на тази криза в а, тази част на Сахел и Сахара и трябва да подчертая, че Нигерия е миролюбива нация, която е играла важна роля в управлението на конфликтите и в разрешенията на конфликти в Африка и извън Африка. Уважаеми дами и господа депутати, уважаеми дами и господа, борбата за изграждане на мира, борбата за задържане на мира бяха част от външната политика на Нигерия още от самото установяване на нейната независимост и нигерийските сили винаги са, са участвали в почти всички регионални действия по миропазване на ООН. Нигерия е една от десетте страни, които допринасят с най-много войска във връзка с мироопазващи операции по целия свят. Това означава и сериозен финансов и човешки ангажимент. Нигерия участва в операция на ООН в Конго през юли 1960 година, започнала през 1960 година и за мен беше привилегия да съм част от този контингент. Нигерия участва в операциите на ОНЕ в Конго в продължение на 3,5 години. Нейните национални сили са третите по големина след Индия и Етиопия. От тогава насам Нигерия запазва своето присъствие в глобалните мироопазващи усилия. Нигерия участва в поддържането на законността и реда след бунт в армията на Танганейка, на Танганайка през 1964 година. През 1979 и 1982 година войници от 21-ият пехотен батальон на Нигерия и разнователния полк бяха дислоцирани в чат като мироопазваща сила, за да следят и контролират прекратяването на огъня и да вдъхновява доверие в мирния процес. Освен това, тя осигури най-големия контингент, когато групата за наблюдение на економическата общност на западноафриканските страни беше прехвърлена в Сиера Леоне за мироопазваща и мироналазваща, ми, мироналагаща мисия. Економическата общност на западноафриканските страни възстанови голяма част от страната, отвоюва я от бунтовниците и върна отстраненият президент Таян Кабах на 10 март 1998 година. В съответствие с мандат на Африканския съюз Нигерия започна мироизграждаща мисия в Саото Мей Принципе, където успя да убеди дисидентите войници да се починят на официалните власти. Освен това, Нигерия разположи сили в Руанда и в Дарфур в Судан. Господин председател, Нигерия освен това разположи контингент в следните африкански страни Ангола – мисията за проверка на ОНЕ на Ангола, Намибия, групата за подпомагане на прехода в Мозамбик, мисията на ООН е в Западна Сахара, Сомалия, операция на ОНЕ в Сомалия и ивицата УЗО, както и групата за наблюдение на не на ивицата УЗО. Госпожи и господа депутати, дами и господа. Миграция от Африка към Европа. Нигерия иска да сподели притесненията, изразени от Европейския съюз за притока на мигранти от Африка чрез Средземно море при процес, в който загиват много хора. В това отношение Нигерия ще си сътрудничи с Европейския съюз, за да се реши проблема с незаконната миграция в Европа. Федералното правителство полага съгласувани усилия да се премахнат факторите, които потикват хората към миграция, особено от Нигерия, като страна крайна цел и преход. В тази годишния бюджет правителството осигури над 500 хиляди работни места за вишисти само за учителската професия. Ние си сътрудничим и с държави и с местните и щатски правителства за укрепване на центровете за квалификация, за да могат да бъдат обучени младежите в различни умения и в крайна сметка да започнат да работят. Също така полагаме усилия да диверсифицираме економиката, като подпомагаме селското стопанство и търсенето на минерали, за да се създаде богатство и заетост. Нигерия приветства резултата от срещата на върха между Европейски съюз и Африка в Валета. В това число неотложният доверителски фонд от 1,8 милиарда, за да се премахнат първо причините за миграцията от Африка в Европа. Нигерия ще работи с страните от Сахел и Централна Африка за да представи на съвета на неотложния доверителски фонд наши проекти за финансиране. Общата програма за миграция и мобилност, подписана от Нигерия на 12 март 2015 година, всъщност ние бяхме първата страна от Африка, която подписа този документ, говори за положителният дух на нашето сътрудничество с Европейския съюз в областта на миграцията и развитието. И именно в светлината на това споразумение аз искам да предложа реципрочно облегчаване на визовия режим за притежатели на нигерийски дипломатически и служебни партньори, които участват на официални заседания и конференции в Европа. Споразумения за економическо партньорство. Тези партньорства между Европейския съюз, Африканско, Карибско и Тихоокеанските страни колективно утвърдено от економическата общност на Западно африканските страни все още предстои да бъде подписан от Нигерия и други страни. По време на преговорите за споразуменията за економическо партньорство Нигерия повдигна някои технически въпроси, които предстои да бъдат решени. Е, отчитайки различието, разликата между двата региона, Европа и економическата общност на западноафриканските страни от гледна точка на технологията и производството, Сдружението на производителите в Нигерия и е, синдикатите повдигнаха изразиха своите притеснения за отрицателното въздействие, което биха имали тези споразумения върху програмата за индустриализация на Нигерия. Нигерия работи за решаване на своята страна от проблемите. Призовавам партньорите от Европейския съюз да отговорят на нашите притеснения така че споразумението за економическо партньорство, което е от взаимна изгода и ще спомогне за благоденствието на нашите хора в контекста на общите ценности и интерес а, към осигуряване на двустранни търговски отношения. Кражба на петрол и незаконно товарене на кораби. Нигерия е изправена пред предизвикателствата на кражба на петрол и незаконно товарене на петрола в кораби в делтата на Нигер, както и възстановяване на незаконни средства. Ето защо Нигерия се, обърна към, се обръща с призив към Европейския парламент да помогне за ограничаване на тези незаконни практики. Нашите усилия за възстановяване на сигурността, за прекратяване на корупцията и борба срещу престъпността ще доведат до подобряване на социалната стабилност в Нигерия, но също така ще дадат възможности за пълноценни економически взаимоотношения с Европа и външния свят. Онези, които искат да инвестират в нашата страна, имат огромни възможности и ние възнамеряваме да гарантираме сигурността на онези, които инвестират в е, Нигерия. Господин председател, целият свят е, наскоро се събра в е, Париж за конференцията посветена на климатичните изменения. Положителният подход към въпроса доведе до взаимно приемливи решения. Световните лидери изградиха обща платформа за решаване на проблемите, свързани с катастрофалното отражение на климатичните изменения, особено в страните в неблагоприятно положение в, по света. По време на това много важно, на тази много важна глобална проява, аз декларирах позицията на моята страна по въпросите на климатичните изменения. Я повтарям тук, че климатичните изменения са сериозна заплаха за сигурността на Нигерия и нейното развитие. Нигерия гледа безпомощно как пресъхва езерото Чад това ще има катастрофални последици за онези, които живеят около басейна на езерото Чад, чието и техният поминък от поколения насам зависи от езерото. Тези тъй като ресурсите на езерото се изчерпват, тези хора са изправени пред загуба на поминък. Господин председател, уместно е да напомним, че Страните, които живеят в района на езерото Чад, са изправени пред отраженията на климатичните изменения колективно. Ние носим отговорност да посрещнем тези предизвикателства. Нашите колективни усилия може и да не са достатъчни, тъй като изпитваме недостиг на средства, технологии и квалифицирани хора, които да предприемат нужните решения. Ето защо призоваваме бързи глобални мерки за решаване на проблемите. Всъщност те ще помогнат за решаване на проблемите на страните, които зависят от ресурсите на езерото Чад. За да се намери трайно решение на този проблем, Нигерия осигури 5 милиона щатски долара, които вече бяха използвани за провеждането на цялостно проучване за прехвърлянето на вода от басейна на Конго към езерото Чад. Проучването показа, че проектът, за да бъде реализиран, ще се нуждае от 15 милиарда щатски долара. Е, искам да кажа, че това проучване сочи, че предложения проект на езерото Чад ще може да осигури възвръщаемост на инвестицията, е, стига, тази, сигурно, стига проекта да е реализиран от частния сектор. На този фон искам да поканя парламента е, да използва възможностите си и да спомогне за осигуряване на подкрепа за този толкова важен проект. Господин председател, госпожи и господа депутати, драги гости, дами и господа, искам да изразя още един път дълбоката ми благодарност към председателя на Европейския парламент, към депутатите на Европейския парламент, европейските ръководители и народите, живещи на този континент, за тази чест, която ми бе оказано и чрез мен и на народа на Нигерия да се обърна към пленарното пленарното заседание на една от най-големите групи демокрации в света. Благодаря ви за тази рядка чест. Thank you. Благодаря ви, господин президент Бухари. Благодаря и на вас, скъпи колеги, за аплодисментите, който приемам като израз на вашето уважение към нелеката работа, която трябва предстои да свърши президент Бухари. Господин президент, благодаря за ангажимента, който поема вашата държава в рамките на дейността на Обединените нации.